Riprendiamo i lavori. L'ordine del giorno. Нека подновим нашата работа. Следваща точка е свързана с дискусия относно присъединяване на Европейския съюз към Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Международния наказателен съд и Римския статут. Докладът на Рамон Ореги който пък се отнася до институ... Институ... институционалните аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Е, допълнителна точка е конференция за преразглеждане на Римския статут на Международния наказателен съд Кампала и Локанда. Давам думата на господин Конглади. Благодаря. Госпожо председател, господин представител на съвета, госпожо комисар, днешния ден е много важен. Не единствения, но мисля, че след приемането на Лисабонския договор на 1 декември мандата за присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека се превърна в един от основните механизми за постигане на по-добра интеграция. Онова, на което сме свидетели, е е, кулминация от, е, на, една, е, стар, на един стар стремеж. Човешкото достоинство, човешките права, демокрацията, върховенството на закона е част от ДНК-то на европейският проект. Аз мисля, че това, което обсъждаме днес и ще приемем утре, ще е, затвърди мандата на Европейския съюз след приемането на Европейския съюз. Нека да ви напомня съдържанието на доклада. Нека да ви напомня, че не само държавите членки защитават правата на човека. Те не правят това самостоятелно. Сега Европейския съюз със своята, е, със своето юридическо лице ще прави това. Европейският съюз ще осигурява защитата на правата на човека. Ще се създаде съд, който е външен спрямо държавите членки. Той ще гарантира спазването на тези принципи. По този начин европейските граждани ще имат нов, ново право. Те ще могат да се обръщат към този съд, така щото предвидените в конвенцията принципи се спазват. Дейностите свързани с полицейската, с полицейската дейност, сигурността, също така ще бъдат предмет на Конвенцията по правата на човека. Какво означава това, дами и господа? Според мен това е историческа стъпка в процеса на интеграция един от основните жалони в европейския проект и това съответства в много голяма степен на изискванията за европейско гражданство и човешко достоинство. Това ще означава и укрепване на системата за защита на основните права, защото с хартата и с влизането в сила на Лисабонския договор сега разполагаме с нормативната база, която е почти съвършена и тя е най-напредналата в цял свят. Тя засилва а, репутацията на Европейския съюз пред трети страни. В двустранните преговори Европейския съюз винаги се е застъпал за правата на човека. Аз няма да се спирам на правните институционални аспекти. Много е важно това, че започваме една комисия. Искам да благодаря на госпожа Рединг за бързото приемане на този инструмент. С този доклад, който е разработен заедно с Комисията по основни права, Искам да благодаря на докладчиците. Ние разполагаме с възможността да държавите членки да подпишат конвенцията. Благодаря ви много. Благодаря ви. Сега от името на съвета ще дам думата на господин Лопес Гаридус, държавен секретар по европейските въпроси. Благодаря, госпожо председател. Както каза господин Хориги, дебатът, който ще проведем, е изключително важен. Това е действително историческа стъпка напред. Защита на правата на човека е компетенция вече не само на, държа... на отделните държави. а обща споделена защита на човечеството отвъд държавните граници. Европейската комисия прие документ който говори е, за значението, което се отдава на правата на човека. Що се отнася до Европейската конвенция по правата на човека, едва ли мога да добавя към казаното от господин Хареги. Докладът, който той е съставил, е изключително добър. Бих е, повторил много от е, казаното от господин Хареги. Е, например, той каза, че това решение е важна стъпка към укрепването на европейската интеграция. Заедно с това тази стъпка върви ръка за ръка с харта на основните права. Ние работим заедно с съда в Страсбург, а също и с съда в Люксембург. Те, разбира се, няма да отстъпят от своите компетенции. Сега инициативата, предвидена в Лисабонския договор, ще доведе до засилена до засилена роля на Европейския съюз в защитата на правата на човека. Правата в конвенцията трябва да се спазват в цяла Европа. и страните трябва да се съобразяват с юрисдикцията на съда и това е посочено много добре в доклада на господин Хареги. Що се отнася до Международния наказателен съд, ние се намираме в исторически момент – Конференцията за преглед на римския статут ще заседава. Целта е да се направи анализ на постигнатия напредък. Това ще бъде конференция с, с особено значение за Европейския съюз. Надяваме се, че ще бъде приета резолюция на а, съвета. Ние ще повторим своята положителна оценка на, за работата на Международния наказателен съд. Международния наказателен съд според нас играе много важна роля в защита на правата на човека и за наказване на тези, които са нарушили правата на човека, независимо от това в коя страна е било това. Нека да ви напомня, че приета план за действие, също така има споразумение с наказателния съд. Всички държави членки са страни към римския статут и това е, е изключително важно. Съдът очевидно играе много важна роля Той извърши много работа в Африка, но конференцията в Кампала има за цел да обедини страните в Африка. Ето защо конференцията е отворена за всички договарящи се страни. Ето защо е много важно да видим да направим анализ на работата на Международния наказателен съд. Благодаря. Думата има комисария Рединг. Благодаря. Благодаря. Съгласна съм с всички парламентаристи, които работят по темата присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека е стъпка с конституционно значение то ще завърши системата защита на основните права в Европейския съюз. И вие знаете много добре, че Лисабонският договор предвижда задължителен характер за тази защита. Приветствам факта, че парламента проявява толкова силен интерес към този въпрос и то от самото начало. Интерес, който личи в резолюцията, която парламентът предложи. Бих искала да благодаря на докладчици от Комисията по конституционни въпроси и граждански свободи за отличното им сътрудничество. Искам да благодаря и за изслушването, което беше организирано. То беше изключително полезно за придвижване напред на въпроса. Проектодоклада доклада на господин Хауреги до голяма степен съответства на позицията на Европейската комисия. Нека само да спомена три основни въпроса, които според мен са много важни. На първо място комисията споделя становището, че присъединяването на Европейския съюз и към допълнителния протокол на Европейската конвенция, той все още не е подписан от всички държави членки, е много желателно. Много от тези протоколи имат потенциално значение, що се отнася до упражняването на правомощието на Европейския съюз и някои гаранции, залегнали в тези протоколи, са отразени в хартата. Следователно, комисията не бива да договаря, а извинявайте, не бива да се, дава, не бива да се предвижда комисия да договаря присъединяване към някои от другите протоколи. Решението за това към кой протокол ще се присъедини, освен към конвенцията, ще трябва да се вземе с единодушие а, от съвета след съгласие на парламента. Според комисията това решение би трябвало да обхване всички допълнителни протоколи и трябва да бъдат взети заедно с решението за споразумението за присъединяване. Второ, Необходимо е да се занимаем с конкретната ситуация на Европейския съюз като юридическо лице с автономни правомощия, което ще се превърне в договаряща страна към механизъм, предназначен за отделни държави. Ето защо са необходими някои процедурни и правни адаптации, проистичащи от специфичния характер на правото на Съюза. Сред тях е механизмът за съответник, което отчита децентрализираното приложение на правото държавите членки. По този начин Съюза ще има право да участва в процедурата като съответник тогава, когато има дело срещу държава членка. Много се радвам, че в парламентарния доклад е, е застъпена подобна теза. Трето, присъединявам се към доклада, който препоръчва участието на представители на Съюза в органите на конвенцията на равноправна основа с договарящите се страни. Това участие е основен елемент на гладката интеграция на Съюза с Конвенцията. Вие разбирате, че това е предназначено за към това да всяка договаряща страна да посочи съдя в Страсбург. Предвижда се да има постоянен избран съдя, той да има същия статут като своите колеги. Съдя Адхок, който да участва само, в, само по дела срещу Съюза или дела на Съюза, според нас не би било достатъчно. Методът за избор на съдия на Съюза е нормалната процедура в конвенцията следва да се прилага. Това означава, че парламентарната асамблея на съвета ще избере съдя измежду три кандидатури, представени от Европейския съюз. Съгласна съм с проекто доклада че съответен брой депутати би трябвало да могат да участват в заседания на асамблеята при избора на е, съди на Европейския съд. Процедурата за съставяне на списъка на кандидатите не е въпрос на споразумението за присъединяване. Това е въпрос това е решение, което ще взимаме ние въз основа на вътрешни правила и идеята да участва парламента в съответствие с член 255 за избор на съдии за Европейския съюз е много интересна и заслужава да бъде разгледана. Госпожи и господа депутати, както знаете, Испанското председателство е превърнало този въпрос в сериозен приоритет и би искал да се постигне споразумение преди края на юни, ако съветът може да постигне съгласие до тогава, надявам се това да стане, ние ще можем да започнем преговори за присъединяване след края, след края на лятото, преди две седмици аз казах в Брюксел, че комисията като договаряща на Европейския съюз ще информира парламента по време на преговорите. Това беше във връзка с европейските въпроси. В дневния ред е включен въпроса и за правата на човека в международен план. През 1988 година 180 страни приеха римския статут, с който за първ път се създаде постоянен международен съд, който да подвежда под отговорност всички извършили а, престъпления срещу човечеството. Съда започна работа през 2003 година сега предстои конференция за преглед в Кампала, 7 години по-късно, на която ние ще направим предварителен анализ на дейностите на съда, предизвикателствата пред него и ефективността на подкрепата на Европейския съюз. По дейностите на съда. Знаем, че съдът функционира, но той все още е в своето начало и няма приключен съдебен цикъл, но Международния наказателен съд води дела срещу пет страни, започна едно дело, друго дело ще започне на 5 юли и предстои още едно дело, което е на пресъдебен етап. Да не забравяме, че това е само съд от последна инстанция. Основната отговорност е на самите държави. В повечето случаи съдът е катализатор държавите да разследват дела пред, и да водят наказателни дела пред националните съдилища. Заедно с това този съд играе възпираща роля спрямо евентуални бъдещи нарушители на правата. Сега с ратификацията от страна на Бангладеш дове, увеличи до 111 броя на страните. Очевидно е, че трябва да се стремим към всеобщо приемане на статута съдът има необходимост от участието на всички страни, както и международни и регионални организации. Съдът не може да изпълнява своите функции без държавите да арестуват онези, за които е издадена заповед за задържане от Международния наказателен съд, нито ако няма защита на свидетелите, нито ако няма лишаване на свобода от... за осъдените. Ето защо подкрепата на Европейския съюз за съда дава възможност да се решат тези проблеми. Ние като Европейски съюз сме в основата на, на дейностите от самото начало сме твърд поддръжник на съда като механизъм, международен механизъм за прекратяване на безнаказаността. Знаете, че през най-новата история мнозина са нарушавали законите, но мълцина са били подвеждани пред отговорност. Това е задължителен инструмент, който дава възможност на международната общност да се бори срещу безнаказаността и да насърчава международ... спазването на международния ред. Ето защо ние под отказваме подкрепа на съда, използвайки онези механизми, с които разполагаме. Министърът ги спомена, обща позиция, превърната в план за действие. Ние сме първата организация, която сключи споразумение за сътрудничество с съда през 2006 година и ние даваме на Международния наказателен съд пълна политическа и дипломатическа подкрепа с политически дела, демарш, е, декларации, включването на клаузи за Международния наказателен съд в международни споразумения е стандартна практика за Европейския съюз. От 2000-та е, година Европейската инициатива даде своя допринес, осигури 29 милиона за кампании, включващи гражданското общество. Европейски съюз прие няколко инициатив в областта на правосъдието и вътрешните работи. Целта е да се засили сътрудничество между държавите членки в процеса на разследванията и на, на национално и международно ниво ние полагаме максимални усилия за да може системата да се усъвършенства. Това изисква ангажимента на всички държави в света. Благодаря. Grazie commissario. La parola eh, all'onorevole Preda per la Думата има господин Преда от Комисията по външни работи. Две минути. Благодаря, Искам да поздравя докладчика за чудесния доклад. Той е много изчерп... по изчерпателен начин, разглежда предимствата, но и предизвикателствата, свързани с присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека. Аз бях докладчик по становище за Комисията по външни работи и бих искал да подчертая основното предимство на присъединяването на Европейски съюз към конвенцията. След влизането в сила на Лисабонския договор се събуди е, една надежда която храним от 30 години. Надяваме се, че присъединяването към Европейската конвенция по правата на човека ще, спом... ще покаже, че Европейския съюз е общност, която се основава предимно на правото. Страните, които членуват в съвета на Европа, подлежат на съдебен контрол от страна на съда в Страсбург. Прилагат се единни норми за защита на правата на човека. Когато има единни норми, смятам, че присъединяването към конвенцията е възможност Европейския съюз да присъедини и към други допълнителни протоколи, като социалните права, които задълбочават защитата. Още, освен това, смятам, че Европейския съюз може да бъде част от органите на съвета на Европа и това ще бъде логичната последица. Също така смятам, че трябва да се намери баланс между европейската правна специфика от една страна и от друга страна системата в Страсбург, която е доказала своята ефективност. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Гал от Комисията по граждански свободи. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Искам първо да изразя своята благодарност към колегата докладчик. Ако Либе и Авко работят заедно, а, както и Комисията по правни въпроси, ще можем да отговорим на въпросите, които са свързани с присъединяването към тази конвенция. Ще можем да се справим с всякакви нерешени въпроси. Говорейки от името на нашата комисия, бих искала да повдигна въпросите, които според нас съществуват тук. Считаме, че присъединяването всъщност добавя стойност към съществуването на европейските граждани. Европейските граждани трябва да разберат каква е тази принадена стойност на присъединяването и трябва да разберат ценностите, които искаме да защитим. Не бива обаче да се надяваме прекомерно. Какви са перспективите за бъдеще? Взаимоотношенията между двата съда в Страсбург и в Люксембург, поради компетентността на двата съда, няма да се а, променят в бъдеще. Двете системи ще бъдат реформирани, когато ние се присъединим. И това е изключително важен въпрос. Смятаме, че това присъединяване може да бъде изключително полезно, ако всички институции направят необходимите усилия. Присъединяването на Европейския съюз е нещо несрещано до сега. но то не трябва да застраши постигнатото вече, що се отнася до защитата правата на човека. Напротив, трябва да допълни тази защита. Това присъединяване, за това казваме, принадена стойност към вече съществуващото. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега имаме първи кръг изказване от името на политическите групи. Започваме с госпожа Андрикиене, две минути от името на НП. Thank you, Madam President, Madam Commissioner. Благодаря. Конференцията е много важна за развитието на процеса и най-общо наказателното право. Това е една уникална възможност на заинтересованите страни да обсъдят съществуващите проблеми с МНС и да предложат някакви възможности за промяна. Искам да спомена част от въпросите, които държавите членки, както и нашата делегация, би трябвало да включат. Един от тези въпроси е записан в позицията на трансатлантическите ни партньорства по отношение на МНС. Трябва да подчертая, че липсата на участие на САЩ в МНС е най-важният фактор, който намалява значимостта и авторитета на този съд. Следователно би било много полезно, ако нашите американски партньори биха могли съвсем ясно и да изразят настоящата си позиция и ангажимента си към МНС. Освен това, искам да помоля да се ревизира член 214. Той е известен като а, преходна разпоредба на Римския статут. Той дава възможност на държавите да избират техните граждани да не бъдат под а, компетентността на МНС за период от 7 години след подписване на статута. Според мен това трябва да бъде премахнато от римския статут. И не на последно място трябва да посоча, че Европейския съюз трябва да се опитва да има максимално ратифициране на римския статут във връзката с онези държави, които до момента не са го направили. Това трябва да бъде цел, цел на Европейския съюз и по време на преговорите за присъединяване на нови държави членки към Европейския съюз. Това трябва да бъде и приоритет на нашата работа с Русия, особено като се вземе предвид факта, че по-настоящем водим преговори е, по отношение на споразумението за партньорство с Русия. Благодаря. Благодаря за социалистите и демократите. Господин, госпожа, извинете се, Ракяни. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за отличната работа, която е извършил по темата присъединяване на Европейския съюз към Конвенция за защита на правата на човек и основните свободи. Това е много важно за нашите граждани и това означава един допълнителен съд, който защитава правата на нашите граждани. Гражданите трябва да имат право да се защитават, следователно е много важно всички държави, които са страни по тази конвенция, да имат собствен съдя, за да може той да обяснява какво е законодателството в тази страна. А, трябва да направим така, също така, че да има обмен на информация между парламента и съда. Гражданите трябва да знаят какви са техните права, за това е изключително важно Съветът на Европа, Европейския съюз да изготвят определени насоки, които да поясняват всички последствия, както и всички решения. Благодаря, казва председателката. от името на АЛДЕ, господин Андрю Дъв, минута и 30. присъединяването на Европейския съюз към е, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи е нещо, което чакаме от много години. Това е една основна част от мозайката, за да се получи цялостната картина. А тази цялостна картина би трябвало да, бър, да представлява една отлична защита на правата на нашите граждани, защитавана от а, съда. и външния надзор на Страсбургския съд. Това е сложна мерка. Защото това е квит про кво. За задължителния характер на хартата. И това показва един нов консенсус между онези, които защитаваха между правителствените подходи от рода на подхода на Съвета на Европа или федералистите, като, например, аз съм такъв, които винаги са били за това да има наднационален подход. Такъв твининг е изключително подходящ, що се отнася до коалиционна политика е, на като се има предвид коалицията между либерали и консерватори в е, Великобритания. Благодаря за зелените. Господин Лохбилер. Извинете, госпожа Лохбилер. Приемането на римския статут и съставянето на МНС е един исторически момент, но също от голямо значение е да има върховен представител на съответната държава, който да отговаря за нарушаване на човешките права и основните прави, а и основните свободи. Този съд трябва да бъде подкрепя. Неговата дейност трябва да бъде засилена в бъдеще. Конференцията в Кампала ще е много важно. но не ще се вземе решение какво може да се подобри и какво може да се направи в допълнение. Какви мерки трябва да бъдат предприяти на национално ниво, дали да се приемат нови закони или да се прилагат съществуващите такива, за да бъде подкрепена дейността на МНС? Комисар Рединка подчерта значимостта на международната заповед за арест. Трябва да се занимаем и с дефиницията, свързана за нападение на дадена държава. Беше изготвен един ам, документ, който може да бъде включен в резолюцията на парламента. Държавите членки трябва да се занимаят интензивно с тази дефиниция и тя да бъде включена в римския статут и в съдебната практика на МНС. Съдилищата трябва да са независими. Искам да подчертая, че Европейския съюз ще бъде представен на много високо ниво. Това ще е един пример и за други региони. Grazie per i conservatori e riformisti europei. La parola all'onorevole Fox. Господин Фокс от името на консерваторите реформисти. Благодаря, госпожо председател. Моята група е силно ангажирана с защитата на правата на човека, но ние не сме обединени, убедени, че ако Европейски съюз подпише конвенцията, това би било мъдро. Като се има предвид, че всяка държава членка вече е страна по тази конвенция, каква е ползата Европейски съюз като цяло също да подпише? Много ще се радвам, ако някой тук в тази зала би могъл да ми даде практически пример за това как правата на човека, на някои от моите избиратели ще бъдат защитени по-добре, след като Европейски съюз подпише конвенцията. По-настоящем държавите членки не са длъжни да прилагат пряко конвенцията във вътрешното си право. Искам да съм сигурен, че ако Европейски съюз подпише тази конвенция, тази позиция няма да се промени. Не бих искал правомощията на британския парламент да променят начина по който ние решаваме а, да защитаваме правата на човека. Подозирам, че е един от мотивите за това предложение е едно желание да се засили статута на Европейския съюз, да се покаже той като играч на международната сцена. Според мен това е добра причина да не подписваме тази конвенция. Благодаря ви. Благодаря за конфедералната група а, Северна левица, господин Шолц. Минута и 30. Е, Благодаря, госпожо председател. Моята политическа партия подкрепя изцяло присъединяването на Европейския съюз към конвенцията. Това е най-важният инструмент за защита на човешките права в Европа. Значението на Европейския съд ще бъде изключително важно значение за това, че ще намалето плакването, Например, тази година бяха 30 000, а в предишните години 47 000. Европейския съд няма изключителни правомощия за защита на човешките права, такива каквито има Европейския, съюз в, Европейския съд в Страсбург. Както Европейския както съвета на Европа и изготвянето на Конвенция за човешки права е исторически момент, така и присъединят на Европейския съюз към конвенцията ще е един исторически момент. Ще се създаде и ще се приеме на конвенция, която ще обвърже 47 държави. Гражданите трябва да имат право да съдят Европейския съюз или съответната държава член, когато техните човешки права са нарушени трябва да се действа активно, експедитивно, да се намира най-доброто решение на възникналите проблеми. Европа за свобода и демокрация. Една минута. Господин Месершмит. Svaret på fordelene ved, at EU tiltræder den ще е много а, добър знак, ако Европейския съюз се присъедини към конвенцията. Има случаи, в, които, в които сътрудници бяха уволнявани, защото са подписвали а, неправилно отделни фактури или документи. Аз съм а, срещу присъединяването към конвенцията, защото недостатъците са повече от предимствата. Страсбургския съд ще бъде използван, за да се разширят правомощен на Европейския съюз в международен мащаб. Ето защо присъединяването към конвенцията може да се използва допълнителен аргумент за това, че Европейския съюз ще има повече правомощи, отколкото националните правителства и парламенти. Държавите членки трябва да запазят своя суверенитет. Благодаря ви. Е, Благодаря. Давам думата на госпожа Синклер за две минути от независимите. You, Благодаря. В доклада е написано, че присъединяването а, ще подпомага гражданите да се защитават срещу действията на Обединеното кралство. Аз лично искам да защита гражданите срещу тази конвенция. Ние включваме тази конвенция в нашето законодателство много рано, още през 90-та година. В манифеста на новото консервативно правителство беше казано, че ще бъде премахнат един от законите, свързани с правните а, защитата на правата на човека. Това ми припомня Джордж Орвел, който казва, чети е написаното на стената – по-рано този месец ние в моя район имахме така наречените чергари, които пристигат, настаняват се и това много пречи, защото унищожават зелените площи. Поради Конвенцията за правата на човека те са защитени, имат приоритет при образованието на, за сметка на местните граждани. Ние Искаме да участват министерствата в този процес. Конвенцията мисля, че нанесе достатъчно вреди. Докладчикът може би е добре да дойде в мой избирателен район и да види как земята е унищожена. Можете да говорите с селените, които е, трябва да работят и в същото време да преминават през полицейски кордони, които се опитват да озъптят тези чергари и а, други места. Той може да види как хората си купуват а, камери за сигурност, за охрана, за да се предпазят. Това са малки трагедии, които са нищо в сравнение с големия политически проект Европейския съюз. Не забравяйте обаче, когато даваме специални права на определени граждани, веднага действаме в ущърп на други граждани. Конвенцията трябва да каже, че е в ущърп на правата на моят избирателен район и не може някой да решава кой е специален и кой не е специален. Имаме ново правителство в Обединеното кралство, те направиха своите обещания. Надявам се те да изпълнят своите обещания. Благодаря. И сега останалите оратори, моля ви да спазвате времето. Давам думата за две минути на Мендес Девиго. Благодаря, госпожо председател. Преди 23 години имах щастието да видя как беше подписан друго споразумение. Всички бяха там, когато беше подписана тази а, конвенция, включително и Дегол. Великобритания, например, изостава с 20 години, докато другите продължават напред. Моята политическа партия ЕНП е за присъединяването. От години ние изказваме нашето съгласие. Искам да приветствам доклада на господин Атондо. По този начин ние искаме да бъдат гарантиран правата, да бъдат гарантирани правата на нашите граждани. По този начин те ще имат по-голяма сигурност. Този списък от права трябва да бъде спазен. Конвенцията трябва да бъде ратифицирана от държавите членки и Европейския съюз не е държава, а международна организация. Една международна организация не може да нарежда на държавите какво да правят. Госпожа Рединг и съвета. Искам да апелирам към вас да, да представите мандат на комисията да може да действа по-бързо. Благодаря ви. Думата има господин Лопес. Благодаря, госпожо председател. Искам да се присъединя към поздравленията, отправени към господин докладчика. Искам да подчертая, че тази година ние се занимаваме с социалната и економическа криза, но искам да кажа, че Европейския съюз не е само за да се занимаваме с валутния и паричен съюз, а също и да се занимаваме с защита на човешките права. Член 6 от договора дава възможност за присъединяване към конвенцията и по никакъв начин това не е в общърп на основните права. Всички граждани на Европейския съюз ще могат да се възползват от своите човешки права. Искам ясно да заявя, че ние се занимахме наистина с всички проблеми, особено когато се отнася до гарантирането на правата на нашите граждани. Ние посетихме съда в Страсбург. Това беше една много успешна среща. През юни свикахме, свикваме допълнителна конференция. Ще има две съдилища, които ще трябва да работят съвместно, за да бъдат гарантирани човешките права на нашите граждани. Един британски юрист беше написал, че няма права без съдебни гаранции. Ако съдебни гаранции не съществуват без съдии. Не може да има и Европа без европейски граждани. Европейски граждани, които да са наясно, че техните права са гарантирани. Те засилват и структурата на Европейския съюз. Госпожа Шаке за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Занимаваме се с римския съдят и МНС. Не забравяйте, че това е един успех за либералната демокрация и международното право, което действа. Всички държави са ратифицирали този статут и така започнахме нови амбиции, нови отговорности в сферата на опазването правата на човека, мира и справедливостта. Много е важно да се разгледат тези моменти. Но мене се е важна институция, която гарантира тези ценности и ги прави не само европейски, а глобални. Наистина това е една инстанция, към която се подхожда като последна инстанция, но това е важна инстанция. Ние трябва да продължаваме да работим с МНС и да поддържаме принципите на МНС, като приемем указания за работата на Международен наказателен съд мисля, че е много важно задължение да бъдат разследвани и след това осъждани у нези, които извършват престъпления срещу човечеството или геноцид. Искаме да имаме обща външна политика. Правим го с Лисабонския договор. Нашият върховен представител би трябвало активно да насърчава другите глобални страни, като Китай, е, Русия, Индия или Турция, която е кандидат за членство в Европейски съюз, да станат страни членки. От друга страна, САЩ би трябвало също така да се присъедини, защото те и наш съюзник. Като холандка искам да заявя, че никога няма да се позовем на съответната алинея, която е записана там. един от случаите, който трябва много бързо да бъде разрешен, е свързан с безнаказаността в Ирак и Афганистан, където постоянно има и насилие и изтезавания. Трябва да има глобализация на правата на човека, правовия ред, справедливостта и МНС е един инструмент за постигане на тази цел. Подкрепата за този съд също трябва да бъде глобализирана и Европейския парламент мисля, че работи точно по тази тема. Благодаря ви. Колеги, ви прего да респектаре il tempo di parola, altrimenti non... Уважаеми колеги, моля да се придържате към времето ви за изказване. Господин Хефна за една минута. Уважаеми колеги, госпожо председател, ние работим върху изграждането на правна рамка на супранационално ниво. Това е един поглед към историята на моята родина, като има предвид нарушаването на човешките права. Моята държава не е нарушила човешките права, като е потъпкала законите, а като е създала нови закони, които са против ам, хомосексуалисти, евреи и а, други групи от обществото. Не трябва правото да показва а, слабост това, което правим с мене се е голяма стъпка напред. И е, важно е всички хора да знаят, че има един съдя, който е на наднационално ниво, който е над националното законодателство. Аз отдавна а, се боря и пледирам за приемането и присъединяването на Европейския съюз към конвенцията. Искам да благодаря на господин докладчика за отличния доклад. Благодаря. Господин Тенок. Госпожо председател, моята национална партия, е консерваторите и тези, които от вас не знаят, трябва да знаят, че съм консерватор. Винаги са изразявали своето безпокойство по отношение на МНС и неговото прилагане на международното наказателна юриспруденция, записана в Римския статут, що се отнася до а, геноцида, военно престъпление и така нататък. Десетата годишнина от влизането стила на статута, обаче ние имаме една възможност да направим една ясна преценка за ролята на МНС според мен съдът наистина следва своя мандат и се опитва наистина да се занимава с най-сериозните тирани. Госпожа Декампо, която е основният прокуратор, прокурор, даде възможност на съда да стане един безпристрастен съд. Имаше политически а, мотивирани дела, които съдът веднага прекрати и трябва да кажа, че ние се присъединихме към този съд по време на лейбористското управление. Е, това, че сега има либерално-консервативна коалиция миналата седмица, ни дава една възможност да преценим, преоценим дали нашите отношения с мене са такива, които трябва да бъдат и да се насочим към сфери, които трябва да бъдат разрешени. Не може наши интереси да бъдат нарушавани от МНС. От друга страна обаче трябва да признаем, че при определени обстоятелства МНС може пък да играе и конструктивна роля, за да прекрати тази безнаказаност на геноцида и диктаторство. Благодаря. Давам думата на госпожа Вержия за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Искам да се изкажа за присъединяването към Европейската конвенция по правата на човека. Най-напред искам да благодаря на докладчика за качеството на доклада и за усилията за отразяване на множеството предложения. Искам да, да поставя акцент върху два въпроса. Външен контрол и екстратериториалния характер на конвекцията и прилагането на всички актове на Съюза, в това число извън територията му. Надявам се, че клаузите за правата на човека и демокрацията ще бъдат по-целенасочени. Мандата за преговори на преговори на комисията би трябвало да бъдат е, за протоколите и хартата. Също така ще поемем ангажимент да се присъединим към е, всички правни аспекти на конвенцията, за да се осигури последователна защита на правата на човека. Що се отнася до Международния наказателен съд, искам да изразя две желания. Първо, иска ми се Европейския съюз да бъде бдителен, що се отнася до правото на жертвите. Това означава а, правна помощ, предвиждаща външен, външна а, правна помощ също така всички държави членки трябва да адаптират своето право към международното правосъдие. Франция все още не го е направила. Аз съжалявам за това. Съжалявам и това, че големи държави като САЩ не участват в подобни начинания. Благодаря. Думата има господин Бронс за две минути. Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз, който се присъединява към Конвенцията по правата на човека, ще бъде последван от законодателство, според което Конвенцията ще стане част от правото на Европейския съюз. Още един документ, който предвижда а, спазването на външни а, норми. Тоест ще се тълкуват два вида документи. Аз попитах различни експерти какво ще стане, ако има конфликт между различните документи или между различни части на един и същ документ. Кой документ или, кой, или коя част има предимство? Казаха ми, че първо документа или раздела, който предвижда повече право той ще има предимство пред другия. След това попитах какво ще се реши, ако има две страни в един спор и всяка страна е, настоява за еднакви, но противоречиви права първо да практикуваш, правото да практикуваш религията си и правото на свобода, която предвижда критика срещу поддръжниците на религия. Това не е чисто теоретичен спор, спор както показват датските карикатури. Това е случаят с кучето, което не, е излая което не е излае и експерта, който не представи мнение свободното слово винаги ще бъде пожертвано, тъй като това е автоматичната позиция на Европейския съюз. Ние говорим за две различни категории права. Политическото прави, право за свобода на изказването и правото да не бъдеш обиждан от критика. Правото да не бъдеш обиждан се смята за много по-важно от правото да обсъждаш въпрос от обществен интерес. Ако няма може би трябва да. Трябва ли да има ограничение на правата на човека или критика срещу онези, които насърчават и подбуждат към насилие? Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Янако за две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика за неговия чудесен доклад и за чудесното сътрудничество между нас. Искам да благодаря и на колегите от а, другите комисии. Колеги, присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека и следователно юрисдикцията на съда проистича от факта, че имаме че Европейския съюз има юридическо лице след приемането и влизането в сила на Лисабонския договор. Мнозина питат, след като вече сме приели Хартата по правата на човека, защо трябва да се присъединяваме към Съда по правата на човека в Страсбург. Съда в Страсбург има много по-обширни възможности от онези заложени в харта по основните права. И това беше споменато и от комисаря Рединг и от съвета. Всъщност това създава една необичайна и странна позиция по отношение на всички страни, които са членове и на Европейския съюз и на съвета на Европа. Въпросът е дали нещата ще се осложнят. В доклада се казва, че не трябва да се завежда дела между страни. Освен това, всеки съд си има свои правомощи, следователно Европейският съюз ще прибягва към съвета в, към съда в Люксембург. Аз мисля, че присъединяването към Европейската конвенция по правата на човека е важна стъпка напред. Ние, при, ние се присъединихме към допълнителния протокол и по този начин парламента ще участва активно в преговорите и ще може да даде своя а, принос чрез Парламентарната асамблея на съвета на Европа към назначаването на съдии. Благодаря. Думата има господин Хауит за минута и половина. Благодаря. Много се радвам, че съм председател на делегацията на парламента за конференцията в Кампала. Целта е да се направи анализ на дейността до сега. Аз се гордея, че ще представлявам решителността на Европейският съюз да се премине към всеобща юрисдикция на съда. Когато се настоява повече достъп до правосъдие на жертвите, трябва да трябва да обърнем внимание на постигнатото. Трябва да разберем, че 20 държави членки не са осигурили финансиране. Има страни, които не са определили лица за контакт, нито са отговорили на проучването. Всеобща конфу... юрисдикция в чужбина започва с всеобщо изпълнение тук у дома. Изразявам съжаление, че едно от първите решения на, първото, на новото коалиционно правителство в Великобритания се е против идеята за използването на забранени оръжия а, на мен ми е трудно да разбера защо не бива да се осъществява наказателно преследване в, с новите оръжия. Казват, че когато Садям, Садам Хюсейн е използвал отровни газове или когато се използват срещу демонстрантите в Газа куршуми с шрапнели, извършителите не, са, не могат да бъдат подведени под отговорност. Това няма да бъде вече така. Благодаря. Думата има Шарл Герен. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Международният наказателен съд беше създаден за да се подвежат под отговорност извършителите на геноцид и престъпления срещу човечеството и е, военни е, престъпления. Целта беше да се е, даде отговор на исканията на жертвите преди създаването на съда, мнозина поискаха той да изпълнява превентивни функции. Всъщност, е, международен съд, който може да наказва извършителите на престъпления, като тези в Босна, Руанда, Камбоджа или Дарфур, е в състояние да разобеди диктаторите, е, които знаят, че след като бъдат извършени престъпленията, е, няма да могат да останат безнаказани. Ето защо искам да попитам комисията дали целта за превенция е постигната. Може ли комисията да каже дали мандата за задържане на също на президента Омар Елбешир е част от решението или от проблема? Какви пруки-пуки можем да извлечем от кратко съществуване на съда? Последният ми въпрос към комисията е дали тя смята да предложи е, промени по време на конференцията в е, Кампала или пък е, да се предложат промени в текста, който е правната основа на съда. Благодаря. Думата има господин Шимански за една минута. Европейската конвенция за защита правата на човека е действително свързана с опасности да се натъкнем на някои сериозни проблеми. Възможно е да се натъкнем на трудности, свързани с два документа Европейската конвенция и Харта на основните права. Ще бъде трудно да обясним на гражданите кой съд ще бъде компетентен по кои въпроси. Възможно е да има, по, да има конфликт по компетенциите на съда. Има и опасност присъединяването на Съюза към конвенцията да ограничи спазването на конституционните традиции на държавите членки, които и излагат общо правило за върховенство на закона. Също така, това не бива да бъде повод за заобикаляне на задължителния протокол към е, Лисабонския договор. Grazie. La parola all'onorevole per... Давам думата на господин Сегеди, една минута. Благодаря. Много съжалявам, че разполагам само с една минута за една толкова важна тема. Аз искам да ви информирам, бих искал да ви информирам за сериозните наводнения, за страшните наводнения в Польша и в Унгария. Ние сме солидарни с тези лица и се надяваме, че тези разрушителни наводнения ще, ще спрат и бих искал отговорните органи в Европейския съюз да предложат помощ на жертвите някои части на Унгария са, пострадаха много сериозно от наводненията и се надявам, че ще може да се осигури помощ за пострадалите райони. Вярно е, че в Европейския съюз е осигурено високо ниво на защита, но в този доклад ние не вървим в посока подсилване на правата на човека. Ние просто се приемаме идеите на Европейския съюз. Ние сме суверенни държави. Суверенни държави са се присъединили към конвенцията и ние сега прием, правим един а, а, символичен акт. Господин Казини, две минути. Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, signora Commissaria. Уважаеми а, колеги, това присъединяване е свързано с желанието на Европейския съюз да гарантира човешките права на своите граждани. Това е свързано и с засилването на принципите на Европейския съюз и с неговите ценности, с европейския ред. Това е един символичен жест от друга страна. Що се отнася до съдебните правила и разпоредби, това не е толкова просто. Трябва да се вземе предвид институционалния аспект. Ние сме доволни от този документ в този му вид – Нямам какво друго да добавя, иначе е, противно се, случай трябва да повторя това, което беше казано от страна на съвет и от страна на комисията. Важно е присъствието на представители на парламента в рамките на парламентарната асамблея на съвета на Европа. Важно е те да вземат участие при избирането на съдии. Това е един въпрос, който е свързан с вида отношения, които ще има между различните институции в рамките на Европейския съюз. Трябва да има демократично представителство от страна на държавите членки. Трябва да са най-много 18 и най-малко двама представители. Но има един проблем, който виси във въздуха. Проблема свързан с взаимоотношенията между двете съдилища. Това е един проблем, който е много сериозен. В член 2 се подчертава, че Европейския съюз се основава върху човешките права и тяхното гарантиране. Има тези насоки, които са заложени и трябва да бъдат спазени. Подкрепям изцяло доклада. Копа Ана има думата. είναι και παραμένει ένθερμος υποστηρικτής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του ρόλου του στην προάσπιση της οικουμενικότητας των ανθρώπων. Госпожо председател, разбира се, тук има преплитане на човешките права и на универсалните човешки свободи. Международната общност е призована да приеме тази конвенция и по този начин да се гарантира човешките права в рамките на тази процедура за реформиране са включени различни процедури. Тук а, са включени и военните престъпления. Европейския парламент има желание да подчертае, че не трябва нарушаването на човешките права да остане безнаказано. Трябва да бъде определена юрисдикцията на съответното съдилище и да няма не безнаказаност на престъпниците. Престъпниците трябва да знаят, че те ще бъдат подведени под отговорност. Това ще е една мярка, а, която ще има и ам, предпазваща ефект в конференцията в Камбала трябва да се стигне до важни резултати. Благодаря. Сега давам думата на господин Качмарек минута и половина. Благодаря, дами и господа, госпожо председател. Тази конвенция на Международния наказателен съд е една отлична възможност и ние да покажем своя ангажимент и е, решимостта си да защитаваме своите ценности. Мисля, че ние всички смятаме, че изчис... Е, извършителите на престъпления трябва да бъдат наказвани. И това трябва да стане в Африка. И а, има много престъпления, които би трябвало да бъдат наказвани и в Кения, и в Конго, и в Судан, и в други страни в Африка. Тези, които извършват престъпления срещу човечеството, трябва да бъдат отстранени. И ролята на съда в това отношение е огромна. Ако това бе направено преди години, може би тези кланета нямаше да се случат. Следователно, трябва да подкрепим наказателния съд, за да могат да бъдат осъдени извършителите на престъпления. И би трябвало и другите държави да се присъединят към римския статут, защото нашето сътрудничество и координация зависят от това. Римският статут, следователно, трябва да продължава да се прилага по същия начин. Благодаря. Конференцията в Кампала наблегна на много важни точки от дневния ред, като например престъпленията, агресията и геноцида. Президентът Башир наистина трябва да бъде изправен пред съда и извършените в Дарфур престъпления са престъпления, които следва да влязат в съда. Държавният глава на а, Судан е с повдигнати обвинения за военни престъпления в същото време. Наблюдателите по време на изборите в Судан бяха на мнение, че начина на провеждане на тези избори не спазва международните стандарти. Така че ние наистина трябва несъмнено да призовем за възтържествуване на справедливостта Господин Башир трябва да бъде изправен пред съда, трябва да отправим силно послание, за да спрем и други диктатори от упражняване на агресия срещу своя народ. Иначе ще се получи обратния ефект. Благодаря. Госпожа Манковей. Благодаря ви. Ще говоря за присъединяването на Европейския съюз към ЕКПЧ и ще говоря в качеството си на юрист. Бих искала да привлеча вниманието ви в ролята на съда при присъединяването на, Евро, на Европейския съюз към ЕКПЧ. Е, този, който иска да се присъедини, трябва да приложи всички възможни е, процедури във вътрешното си право преди да е, преди е, да се обърне към съда съда в Люксембург трябва първо да има възможност да приложи конвенцията в определените случаи. Нека не забравяме, че съда в Люксембург прилага тази конвенция от години. Бих искал също така да ви, да ви а, припомня а, а, делото Босфорус срещу а, Турция Заедно с колегите си аз приветствам присъединяването на Европейския съюз към ЕКПЧ, но също времено искам да направим много точен анализ на, от съответните разпоредби, за да можем от, ен, от една страна да защитиме правата на нашите граждани, от друга страна да запазиме всичко това, което е, вече добре функционира. Господин Ранджел, минута и 30. Eu gostaria de sublinhar que é com grande, digamos, satisfação que o Partido Popular Europeu e que os deputados portugueses veem. Искам да подчертая факта, че процеса на присъединяване започна abertura logo em Portugal em 1761. Португалия трябва да се присъединим. А, беше въведено и смъртното наказание. Очевидно това е предимство за нас. Ние приветстваме процеса, но има един много важен факт, който трябва да отчетем. Европейският парламент би трябвало да положа усилия целият процес за присъединяване да протече по надлежния ред. Много е важно за нас да се спазват правата на човека. И това е важен желан за нас в Европейския парламент. Има много страни, с които имаме споразумения, те са извън Европейския съюз и за това именно европейските граждани, които не са от държави е, членки, трябва да получат този положителен знак, че се обединяваме и всички да са удовлетворени от развитието на демокрацията. Благодаря. E- Благодаря ви. Продължаваме с процедурата спонтанни изказвам. Господин Спайер, една минута. Spoštovani predstavniki komisije. Господ, господин председател, човешките права и основните свободи вече не са само под правомощията на държавите членки. Така че не, Присъединяването на Европейския съюз към ЕКПЧ е една нова а, крачка към а, защитата на основните права на всеки отделен а, гражданин на Европейския съюз. Ние създаваме една нова, едно ново пространство, с, в което как е, евро... Е, човешките права придобиват ново качество. Европейския съюз е, ще стане по този начин, трябва да стане по принцип, едно пространство на свобода. Ние трябва да създадем съответните процедури за нашите съдилища и е, за прилагането на е, тези стандарти. Благодаря ви, господин Семка. Искам да благодаря а, за тази тема и да припомня, че на африканския континент има много често геноцид. Европейския съюз не може да бъде пасивен свидетел на тези планета. за щастие, е, все повече е, авторите на тези престъпления е, биват преследвани пред съд, пред съда. И за това смятам, че Европейския съюз трябва да окаже подкрепа на Международния наказателен съд, за да може е, той да бъде още по-ефикасен. Госпожа Флашикова. Грация. Важна пани председничка, пан министър, пани комисарка. Ако уж било поведане приступение Уния к договору. Госпожо председател, господин министр, госпожо комисар, Както беше казано, присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека има символичен характер. <clears throat> Това има значение и за европейската интеграция. Европейската конвенция за правата на човека има влияние не само в символичен план, тя е пряко свързана с политиката за защита на правата на човека. До сега е по, е, е, нямаше правно задължение за защита на правата на човека. Освен това, присъединяването ще има и други следствия. Това ще позволи да се защищават гражданите на Европейския съюз, но не само това. Всички е, е, хора, които са подчинени по един или друг начин на европейското право. Трябва да се е, зачитат всичките разпоредби на конвенцията и това ще засили защитата. Европейският съюз не не една държава, но ще бъде страна по конвенцията. Съда с разборът е претоварен. Благодаря. Господин Лопес Гаридов. Képviselőtársaim, lassan egy éve vagyok Европа и парламент. Скъпи колеги, преди година, от година съм вече член на Европейския съюз, но все още не мога да не мога да, да свикна с това, че, че обик, обикно, обикновената процедура се спазва непрекъснато, т.е. няма повече от 20-30 души в залата. А, всички са тук, когато трябва да се гласува, но но ни няма, когато трябва да изразиме своите убеждения. Е, задаваме и въпроси на комисията, но никога не получаваме отговор. Е, обръщам се към комисията. Моля ви, направете изключение и отговорете на моя въпрос. Каква е добавената стойност от това, че Европейския съюз ще се присъедини към ЕКПЧ? Още повече, че всяка отделна държава членка вече е страна по конвенцията. Много ви моля, обяснете, дайте ми един пример или един аргумент с какво това ще допринесе за защита на нашите граждани допълнително. Моля ви, направете едно изключение и дайте ми отговор. А, госпожа. Благодаря, колеги. Присъединяването към конвенцията е важен момент от развитието на Европейския съюз. Това ще позволи да се укрепи защитата на човешките права на хората, в, както в нашите страни, така и навън, в всички държави, членки на съвета на Европа. Това е, е случай, който не трябва да се пропуска съдебната практика на Европейския съд и на съда в Страсбург позволиха да се стигне до този момент, който е много важен за нас. Трябва да подчертаем значението на присъединяването за всички граждани на Европейския съюз, които ще могат да се обръщат към институцията на държавите членки, а не само до съда в Страсбург. И накрая ще кажа, че автономията на съда трябва да се запази. Искам да поздравя докладчика за работата ми и да изразя волята на всички нас да продължим сътрудничеството между институциите, като зачитаме правомощите на всяка една от тях. Господин Мендес Девиго. Две уточнения. Първо, членовете в хартата, които се и членове на конвенцията, имат абсолютно един смисъл. Членове 52 и 53 от хартата, така че няма противоречие. Освен това, съда вся, Страсбург е наднационален. Ако някой иска да поиска тълкуване на европейското право, може да се обърне към съда в Страсбург. Благодаря. С това приключваме дебата. Сега давам думата на господин Лопес Гаридо от името на съвета. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до Европейската конвенция по правата на човека, бих искал да приветствам комисията и доклада. Първо, комисията за това, че в най-кратки срокове е, предложи един проект за правомощия за преговори. Бих искал да благодаря и е, на господин Андрю Давса, това, че потвърди, че за неговото изказване, доколкото разбирам и може би новото а, британско правителство ще подпише тази конвенция. Други обаче а, а, сънародници на господин Дъв казаха точно обратното, особено представителите на Европа за демокрация и свобода, както и изказването на госпожа Санклер. Те казаха защо трябва да, пред, защо трябва да подписваме е, конвенцията и те обясниха, че не е необходимо е, Европейския съюз да става страна по конвенцията, защото държавите членки са вече страна по конвенция. Да, но държавите членки е, пред делегирах известни правомощия на Европейския съюз и в теория под Европейския съюз би могъл да стане страна по ЕКПЧ. Казах, и тъй като държавите членки са делегирали известни правомощия на е, Европейския съюз, не е достатъчно само държавите членки да бъдат е, страна по конвенцията, трябва и Европейския съюз да се присъедини, за да може да има пълна гаранция за защитата на правата на човека. И до тук има една скеп... група скептици, които не искат да се упражнява наднационален контрол в Европейския съюз, но това е парадокс. Ако считаме, че в Европейския съюз нещата не върват добре, че има бюрокрация, че има е, нарушения, то тогава трябва да има над национален контрол над Европейския съюз, т.е. те си противоречат. От е, Необходимостта да се присъединиме бързо към тази конвенция беше подчертана от много колеги, господин Мендес Виго начело. Аз съм убеден, че на 4 юни на съвета по правосъдие и вътрешни работи ще бъде одобрени пълномощията за преговорите. Що се отнася до Международния наказателен съд, мисля, че заседанието, което ще бъде посветено, ще бъде от, из, из, от голямо значение. И сега говоря в качеството си на представител на а, председателството. Ние ще участваме в това заседание и ще подчертаеме необходимостта от по-тясно сътрудничество между държавите членки и съда. А, съгласен съм с че тази конференция трябва да има, да си определи точно определени цели, стату, римския статут, възможността, преразглеждането на римския статут. подвеждането под отговорност пред наказателния съд, както и други проблеми, свързани с използване на оръжие и доколко някои конфликти и използване на някои оръжия могат да бъдат квалифицирани като военни престъпления, предполагам и се надявам, че ще има пред представители на Европейския парламент на конференцията в Кампала. Тя е от огромно значение, както казах, и има огромно правно значение, тъй като ще трябва да се преразгледат известни правни разпоредби. Е, радвам се, че проведахме днешния дебат, тъй като имах имаше възможност да се е, преподчертаят нашите общи ценности, защото като говорим за Международния наказателен съд, говорим за е, извършени престъпления, говорим за борба срещу безнаказаността и ще направим всичко възможно наистина подобна безнаказаност повече да не е факт в света. Госпожа Рединг. Благодаря, господин председател. Хартата на основните права и Конвенцията за правата на човека са изключителни текстове. Те са основата на ценностите, върху които ние градим нашето общество, нашия Европейски съюз. Смятам, че те са прекалено важни, имат прекалено голямо историческо значение, за да се впускаме в политическа полемика. Съдължена съм да кажа, че много се гордея, че в този момент, в който изграждаме Европейския съюз, ние можем да вървим напред като приложим на практика хартата и като се придържаме към Конвенцията за правата на човека. Когато слушам това, което Диего Лопес Гаридо каза, докладчика и неговите съдокладчици от ваше име в този парламент, аз си давам сметка, че вие сте напълно наясно с историческата задача, която сега лежи на нашите плещи. Допълнителната стойност от присъединяването бе много добре разяснена. И текстовете, и Изказванията на много от депутатите го казаха ясно. Държавите членки са се присъединили към конвенцията, но, както министърът току-що обясни, те прехвърлиха значими компетенции на Европейския съюз и следователно е съвсем нормално Европейският съюз, когато предприема действия като Европейския съюз, да е обект на същите мерки за външен контрол, както и специализирания съд за правата на човека. Имаме един конкретен пример. Би могло да бъде взето решение от Европейската комисия срещу даден отрасъл, например по линия на правото за конкуренцията. И това решение може да бъде оспорено пряко в съда в Страсбург. Понякога е трудно това да бъде направено днес. Именно за това ще имаме доста конкретни примери, които вие и посочихте. Конкретни примери, които ще подпомогнат гражданите. Защото, и това е нещо ново, тези граждани ще имат двойна гаранция. Ще имат Европейския съд в Люксембург, който ще постановява решение въз основа на хартата на основните права, която е правно задължителна за всички държави членки. И това трябва да бъде казано безусловно, веднъж и завинаги. Аз не мога да разбера тези, които са на изборна длъжност и са били избрани от гражданите, които поставят под съмнение правата на гражданите. По-добре гражданите да упражнят правата си двойно, отколкото въобще да не могат да ги упражнят. Тук им, даваме възможност двойно да упражнят своите права защото Европейски съюз в крайна сметка стои за тези права на гражданите. Да, сега ще имаме хартата на правата на гражданите и гражданите ще могат да защитят своите права в съда и на техните права ще се гледа сериозно. Въпросът, който бе зададен, дали да бъдем част или не от Конвенцията за правата на човека, всъщност е несъстоятелен. Защото според член 6 от договора Европейският съюз е задължен да се присъедини към Конвенцията за правата на човека. Следователно не бива да обсъждаме този въпрос повече, тъй като е, работата е свършена би трябвало да сме наясно, че присъединяването а, определя и позицията на отделните държави по отношение на а, конвенцията. Тя не е засегната. Ни, нито един закон не е поставен под въпрос. Отношенията между държавите, членки и конвенцията остават непроменени. Такива, каквито са в момента, ще има допълнителни гаранции по отношение на правото на Европейския съюз. Бе зададен въпроса за опасността от колизия на правни разпоредби. Този въпрос в момента се анализира, ще бъде анализиран. Благодарна съм на докладчика който засегна този въпрос. За сега ние смятаме, че тези конфликти са минимални, тъй като конвенцията вече е част от а, нормите на съда в Люксембург и той ги зачита конвенцията ще се прилага като минимален стандарт и комисията очаква юриспруденцията в Люксембург и в Страсбург да продължи да се развива и да се обедини през идните години. Сега към по-конкретните въпроси ще мина, госпожо председател. Естествено, по въпросите за подаването на искове – това не е нещо, което съда за правата на човека или Европейския съд ще решават. За момента това е въпрос, който стои пред британската система. Аз вече обсъждам този въпрос с британското правителство, за да могат те да преразгледат тази система на жалбоподаване по определени случаи, която, които засягат свободата на словото. Европейският парламент под ръководството на своите докладчици е постигнал положителни резултати. Призовавам парламента да продължи да работи по този начин, да съпътства със своите действия един процес, който ще бъде труден. Ние трябва да преодолеем техническите затруднения, тъй като те могат да бъдат политизирани. Така че разчитам на парламента да продължи да върви редом с нас по изпълнението на тази трудна задача. Що се отнася до отношенията между Европейския парламент и съвета на Европа, оставам това в ръцете на парламента. Ако се нуждаете от помощ, аз съм на среща, за да ви съдействам, но парламентаристите са автономни, те трябва да намерят общ език и не би трябвало да е толкова трудно. По отношение на Международния наказателен съд, мога да кажа, че този а, парламент а, е бил домакини на председателя на съда и според мен това бе отправене на мощно послание, а именно, че Европейския съвет се отнася сериозно към правата на човека не само в Европа, но и извън Европа. Освен това, смятаме, че конференцията в Кампала е най-важната международна конференция, посветена на международното правосъдие през това десетилетие и ние трябва да имаме това предвид, трябва да имаме предвид и това в парламента, тъй като депутатите ще присъстват, ще се изказват в Кампала Европейският съюз изигра и ще продължи да играе важна роля, като обедини в едно резултатите от конференцията, ще ги а, приложи в своята политика, ще окаже помощ на трети страни и най-вече ще ги прилага и по време на преговорите, които ще бъдат проведени през идните месеци и година. По-конкретно, ние ще продължим да подпомагаме изграждането на капацитет в отделните държави, за да укрепим а, съдопроизводството, за да има ефективно разследване и провеждане на успешни процеси. Нашата позиция остава непроменена, но разполагаме вече и с нов инструментариума. Това е Лисабонския договор, който ни придава нов капацитет, за да можем да работим по-ефективно и с по-голямо постоянство. Окоръжени сме от парламента и от изразеното в резолюцията и по време на дебатите, върховният представител, заместник председателят ще продължи да насърчава присъединяването към статута от Рим. Това ще бъдат усилия, които ще продължат във всички наши разговори с партньорите ни извън Европа. Госпожо председател, имаше два съвършенно конкретни въпроса, на които искам да отговоря накратко. Първият въпрос бе за това дали има издадена заповед за задържане на, на президента Башир, дали това е проблем или всъщност ще реши проблема. Това е част от дългосрочното е, решение, тъй като тази заповед показва, че с създаването на съда, правосъдието и раздаването на правосъдие става нещо по-реално. Дори и това лице да е държавен глава, той може да бъде подваден под отговорност и дори да не може да бъде приведена в изпълнение тази заповед за задържане, тя няма да изчезне, защото Международният наказателен съд е постоянно действащ същ съд. Затова искам да ви призова да продължите да искате от Судан да оказва сътрудничество на съда бе повдигнати въпроса а, дали комисията ще излезе с искания по време на конференцията в Кампала. Не, защото Европейският съюз не е страна. Тя е именно държавите членки трябва да преговарят за измененията. Комисията ще изиграе важна роля по а, извършването на оценка и Испанското председателство ще води напред нациите в Европа, за да бъде чут техния глас по време на тази конференция. Благодаря, госпожа комисар. Докладчика има две минути. Искам да благодаря всички, които се изказаха. Имаше почти единодушие. Всички са за присъединяването и споразумението за това, което ще гласуваме утре. Искам да благодаря и на госпожа Рединг. Надявам се, че ще продължим да си сътрудничим. Очакват ни сложни преговори и парламентът трябва да участва близо в тях. Искам да отговоря на някои въпроси и да дам някои уточнения. Присъединяването към конвенцията не е символичен, а правен акт. Някои се питат за какво е необходимо от това, каква е добавената стойност. Ще дам един пример. Ако има конкурс за служители в европейските институции, в който е направена дискриминация към унгарските адвокати. В този случай те могат да се обърнат към съда. Присъединяването им позволява да обжалват решението. Ако правото им на равно третиране не бъде зачетено от Европейския съд, да се обърнат към съда в Страсбург. Това позволява да се защитават основни човешки права, например правото на равенство – трябва да е ясно, че този акт не е само символичен, а и правен. Освен това, някои е, депутати е, изразиха желание да преговорите да засягат само присъединяването към конвенцията, а и протоколите. Например, по отношение на правата, които са вече признати в Хартата за основните права на Европейския съюз. Така ще може да се постигне еквивалентност на двата документа. И накрая присъединяваме към някои структури на съвета на Европа, което ще позволи да се признае универсалната система за защита на правата на човека, включително Европейската социална харта. Благодаря, господин.